Wystarczy. Otwieram Откривам заседанието. Заседанието е открито. И така, дами и господа, Колега Яцек, моля, заемете мястото си. Госпожа Гомес иска думата, имате я. Благодаря, господин председател. Имаме процедурен въпрос. Искам да протестирам за използването ми на а, използването на моето име в изменения, предложени от господин Дева и Симански. А, те са използвали моето име за мястото на специални, е, специално място за деца. И Моят текст е предназначен да се защитят момичетата, против дискриминация от момента на зачатието. В никакъв случай обаче не може да се правят някакви е, връзки с аборта. Е, моят текст е много различен от текста на Шимански, така че не е коректно да се споменава моето име във връзка с техните изменения и не иска моето име да бъде използвано в този контекст. Е, това е политическа манипулация. Аз ще гласувам против изменението, предложено от господин Шимански. Благодаря за вашето изявление. Така, дами и господа, искам да съобщя, че наградата Сахаров за 2009 година по време на председателския съвет тази сутрин се реши наградата Сахаров да бъде връчена на мемориал. Абе. Е, Повтарям назвиска лауреатов. И така повтарям. Сергей Ковалев, Людмила Алексеева и всички защитни, правозащитници в Русия, които са представени от тази организация. Ние е, дадохме е, наградата Сахаров, Сахаров на мемориал и се надяваме, че с това ще допринесем за изкореняването на страха, на насилието и други форми на преследване, които а, засягат правозащитниците. Искаме да изпратим послание, че правозащитниците по целия свят са свободни да упражняват основните си права. Правото на изявление, ние трябва да можем да изразяваме мислите си, да пишем, защото е важно да можем да споделяме истината. И а, за мен е наистина чест да съобщя това като председател на Европейския парламент, но също като член на движението Солидарност. Ние имахме сходни проблеми в Полша като проблемите на нашите колеги и партньори в Руската федерация. И наистина се радвам, че а, истината и свободата в крайна сметка побеждават. Това се случи в много държави в източна Европа и фактът, че в Русия има хора, които работят за истината и свободата а, е а, нещо, което ние бихме искали да подкрепим. Благодаря ви много. Jeśli można, jeśli można jeszcze dodać parę uwag ogólnych. Od roku... И така, сега един общ въпрос от 89-та година насам Минаха вече повече от 20 години в духа на Андрей Сахаров се дава наградата на наградата Сахаров на защитници на правата на човека и на основните права и ние сега дадохме тази награда на хората, които се борят срещу преследванията, срещу нарушенията на правата на човека. Това са обикновени хора, които често рискуват много, дори живота си. Ние дадохме наградата, давали сме наградата на различни отделни лица и организации, които защищават правата на човек и основните свободи, както и на организации на жени. Свободата на мисълта е една всеобща ценност и аз искам да кажа, че кандидатите, които не получиха наградата Андрей Сахаров тази година, също е, се радват на нашата подкрепа и ние трябва да говорим и за тях, като за хора, които ще помним винаги. И фактът, че ние сме ги включили за а, разглеждане, е, че те бяха номинирани, означава, че ние а, наистина ценим високо тяхната работа, следователно не само победителят, но и всички номинирани а, са достойни за нашето уважение. Наградата ще бъде връчена в сериада, 16 декември в Страсбург. Сега преминаваме вече към гласуването по проекто по проекта на общия бюджет на Европейския съюз. И да, искам да дам думата на господин Шорян. Имате думата. На тук. Той е докладчик. Благодаря, господин председател.